качеството на услугите в държавите членки и а, ето защо с интерес ще следя а, становището на комисията по този въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожа Гербхарт. С това приключваме обсъждането по този въпрос. Ще гласуваме вашия доклад утре в 12 часа. Сега следващата точка от дневния ред. Препоръка на господин Лене за разширен, разрешаване на засиленото сътрудничество в областта на създаването на един на патент на защита. Господин Лене има думата. Господин председателю, дами и господа, тук става въпрос за втори път а, за темата за засиленото сътрудничество. Преди няколко месеца за първи път приехме засиленото сътрудничество в рамките на Лисабонския договор. Сега става това за втори път. Тук става въпрос за е, процедура за взимане на решение. В момента не говорим за въпроса по е, съдържание това ще стане на един по-късен етап. Искам също да подчертая, че с радост установиха, че унгарското председателство има представител тук. Това е една премиера, така да се каже, в историята на Европейския парламент, а именно, че в понеделник вечерта тук има представител на ам, съответното председателство. Това значи, че темата е много важна. От 2011 година говорим за европейския патент, възоснова на предложението предложение от страна на Европейската комисия. Е, доклада Палацио е много конкретен, дава възможности е, за решение на проблемите. В съвета не беше обаче възможно да се постигне е, единодушие по отношение на този единен патент. Имаше проблем свързан с съдилищата, кои съдилища, какви компетенции юрисдикции ще имат, а и въпросът свързан с езиците. Надяваме, че съвета е, ще получи скоро решението на Европейския съд началото на март, така че да знаем кое ще е възможно и кое не. По отношение на езиците не сме постигнали напредък. Белгийското председателство установи миналата година през есента, че има спор, свързан с езиците и този спор не може да бъде разрешен, тъй като не може да се постигне единодушие, което проистича от Лисабонския договор. Е, има противоречие между принципа на многоезичието, а именно, че има 23 официални езика в Европейския съюз и от друга страна, че превода на този патент на всички езици ще доведе до много големи разходи. И така, ако текстовете бъдат а, преведени на всички тези а, езици, малките и средни предприятия всъщност няма да могат да се, по, а, да се възползват от този патент, защото ще е прекалено скъп а, за тях. Защото а, тези разпоредби, свързани с, с спазване на принцип на многоязичието, е нещо, което ще е, бъде от полза само на големите компании. От 2000-та година не знам колко а, десетки дискусии и решения е, са били взимани а, по отношение на единия патент. И сега в крайна сметка трябва да се сложи край. Белгийското председателство помоли комисията да е, изготви един, едно конкретно предложение. Комисията пое тази инициатива и е, съвета ни помоли за нашето съгласие. Имаше решение с 16 на 5 гласа. Има 25 държави член, които подкрепят това предложение и смятам, че е крайно време да направим стъпка напред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 парламента да даде своето съгласие, така че да видим светлината в края на тунела. На последно място, в Европа не разполагаме с много ресурси. Това, което имаме е нашия разум, нашата креативност и идеите, които се раждат на този континент. Ето защо отрешаващо значение е да бъдат защитени тези идеи. И се питам а, как можем да се изправим срещу Китай, Индия и други бързо развиващите се държави в света и да им кажем, вие трябва да се защитават интелектуалните права, когато ние тук в Европа не сме в състояние да го направим. Ето защо е важно да направим крачка напред, да приемем този единен патент и ви призовавам да подкрепите това предложение, свързано с засиленото сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Благодаря, господин председател. Беше споменато и в предишните дебати нашето сътрудничество. Почитаеми депутати, наистина за мен е чест е, да мога да говоря пред е, вас. Както спомена господин Ленен, присъствието на председателството в един понеделник на вашето заседание се дължи на значимостта на въпроса. На първо място искам да благодаря на Европейския парламент за конструктивния подход, към усилията на съвета да се подобрят условията за защита на патента в Европейския съюз. Освен това бих искал да изразя нашата благодарност на Белгийското председателство за неуморните усилия да се създаде една защита на патента на единно ниво. След това съвета тази сутрин реши, че трябва да поиска вашето съгласие за авторизирането на сътрудничеството в тази сфера. Е, след вашето съгласие, е, съвета за конкурентоспособност на 10 март се очаква е, да авторизира приемането на това решение. Унгарското председателство придава огромна значимост на подобряването на конкурентоспособността на Европейския съюз и подкрепата на малките и средните предприятия, които работят в Европейския съюз. Наша обща отговорност е да им помогнем в сферата на новаторството, което е една от основни, един от основните мотори на конкурентоспособността на МСП в глобален и европейски мащаб. Съвсем ясно от самото начало, че един от ключовите елементи, които служат на тази цел, би било създаването на патент на европейско ниво, което над 30 години е било забавено. Поддържането на статуквото не е нещо, което можем да си позволим. Милиони евро се харчат всяка година за преводи, за административни документи, за да може да се защитат патентите в 27-те различни а, правни системи в Европейския съюз. А, в САЩ един изобретател може да получи патент за цялата територия на САЩ за една сума, която е еквивалентна на 1850 евро. В Европейския съюз 20 000 евро ще струва само за 13 държавни членки да се защити този патент. Според нашите изчисления европейските предприятия всъщност губят 7 до 800 милиона евро поради липсата точно на такъв европейски патент. Излишно е да се казва всъщност колко по-добре могат да се, възползва, да се от тези пари, ако тези пари бъдат насочени към научни изследвания. Вътрешния пазар, що се отнася защитата на патентите, не съществува по-настоящем. Всеки един кандидат трябва да работи с 27 отделни правни системи. В резултат на това, защитата всъщност се търси само в определени части на територията на ЕС, като по този начин се създават сериозни проблеми, що се отнася до свободното движение на стоките, които са защитени с патент в някои юрисдикции, но могат да бъдат свободно произвеждани в други. Ние бихме предпочит предпочели да се създаде един истински европейски патент, който да покрива територията на всички 27 държави членки. Наистина съжаляваме, че преговорите, които са свързани с лингвистичния режим, доведоха а, всъщност до една безисходица, без да има някаква перспектива да може да се достигне консенсус в близко бъдеще. Освен това трябва да подчертая, че вземащите решения на европейско ниво в момента наистина биват притиснати от времето и трябва бързо да вземат решение. Таблицата за съвета за новаторството всъщност потвърждава, че има огромна пропуск, която се и разширява между новаторството в САЩ и Япония и в Европейския съюз, като развиващите се страни ни догонват. Патент, разбира се, не е единственото, което определя новаторството, но, както знаете, то зависи и от патентите. Всяка година продължаваме да работим с едни правила, които правят системата ни неатрактивна и малко конкурентно способна. При тези обстоятелства голямата част от държавите членки смятат, че създаването на единна защита в рамките на патента, в рамките на Засиленото сътрудничество е единствения път напред. 25 държави членки са подали официални заявки за установяване на процес на засилено сътрудничество. Ясното очакване е да има видими резултати в разумни срокове. Ще направим всичко възможно наистина да постигнем голям напредък в тази сфера. От друга страна, председателството трябва да обърне внимание и на възраженията и резервите, които бяха изразени и от Испания и Италия. Искам да се обърна към евродепутатите от Италия и Испания и ще говоря народния им език. Искам първо да се обърна към испанските депутати. Разчитаме, че чрез засиленото сътрудничество и създаването на система за общностен патент ще се направи важна крачка към подобряване на ситуацията, за да имаме обща патентна защита, включваща всички държави членки, респективно цялата територия на Европейския съюз. Сега се обръщам към италианските приятели и искам да поясня следното, за да нямаме недоразумение. Няма да има предприятие или отделно лице, независимо от происхода си, които да бъдат изключени от бъдещия европейски патент. Благодаря, господин председател. Ще очаквам да работя с вас и в бъдеще по тази тема. Благодаря. Благодаря на сега следващия оратор, комисаря Бърния. Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа евродепутати, Предложеното от господин Лене одобрение, което следва да дадете на засиленото сътрудничество, ще представлява решаваща стъпка за улесняване е, на работата на европейските предприятия и на европейските изобретатели посредством е, единна патентна система в Европа. Е, липсата й е невероятна слабост, мисля недопустима слабост за конкурентоспособността на нашия континент в тежката глобална конкуренция задължително е в тези конкурентни условия да защитаваме е, новаторството и изобретенията на европейските предприятия. Е, затова е, многократно и при изслушването през януари 2010 година в този парламент аз многократно съм изразявал че намерението си да се ангажирам с напредъка на това досие в духа в който разискваме. В този смисъл бе направено предложение, благодарение на волята и на интелигентността на Белгийското председателство. Това предложение беше усъвършенствано и след това, както знаете, то не се ползваше с единодушието, на което се надявахме. Затова в рамките на новия Лисабонски договор се роди идеята за засилено сътрудничество. Е, комисарят бързо реагира на искането за разширено сътрудничество, както каза господин Лене. В началото дозина държави членки направиха това предложение, но сега 25 са тези, които желаят да се присъединят към този механизъм на сътрудничество, които са заявили съгласието си за неговото осъществяване. Унгарското председателство което встъпи в функция след Белгийското председателство, също заяви силна воля, за което му благодаря. И от март месец ще имаме конкретни резултати, за което съм особено благодарен. Искам да благодаря на господин Лене и на неговата комисия за ролята на двигател, която изигра заедно с Комисията по правни въпроси за бързото придвижване напред на досието госпожи и господа евродепутати, бихме искали в механизма на разширено сътрудничество да бъдат включени максимален брой държави членки. Бихме искали да вярваме, че най-сетне всички държави членки ще предло... ще подкрепят това предложение. То е политически приемливо от всички държави членки и економически необходимо за всички предприятия. Необходимо е, е максимално широка подкрепа, е, по възможност единодушна на това предложение, за да се ползват от неговите предимства европейските предприятия и изобретатели. Е, като отговорен е, за вътрешния пазар комисар, аз е, отблизо ще следя напредъка на работата по това предложение и съответствието му с правилата на вътрешния пазар. Единната защита чрез европейския патент, както добре казан и на испански, и на италиански господя Диори, тази защита ще бъде достъпна за всички предприятия в Европейския съюз, където и да са установени те. Няма да има дискриминация. Предимствата на тази единна защита ще бъдат еднакви за всички изобретатели, за всички новаторски предприятия в Съюза, независимо от процедурите. И освен това, разходите за превод ще бъдат намалени. В момента работим върху задълбочена оценка на отражението на економическото отражение на това предложение. Все още не може да се постигне съгласие между 27-те, но въпреки това комисията ще направи максималното за да се разработи механизма на разширено сътрудничество. Съветът в момента, в който е, постигне е, съгласие за изработването на механизма, ние ще влезем в ролята си на е, пазител на този механизъм. Благодаря за вашето внимание и очаквам реакцията ви. Благодаря на комисаря Бърние. Следват ораторите от името на политическите групи. Първо колегата Балтасари от НП. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, Темпото и динамиката на работа на парламента по този въпрос създават добър прецедент за засиленото сътрудничество в областта на вътрешния пазар. Дискусиите за единият европейски патент текат от години – проекто регламентът за правилата за превод обаче едва на 30 юли беше прият от комисията, а през октомври съвета а, прие за сведение, че няма единодушие и че и посочи, че в близко бъдеще едва ли ще се стигне до единодушно решение след което парламента много бързо възобнови работата по този въпрос и се надяваме, че създадохме добър пример за бъдещата работа. Може би всичко това ще спомогне за по-бързо законотворчество в бъдеще. Тук искам да отбележа, че нямам намерение да говоря пред вас като представител на моята страна, която в момента е против засиленото сътрудничество. Просто искам да припомня, че въпросът за един европейски патент е отрешаващо значение за развитието на предприемачеството в Европа. Във връзка с това искам да повдигна няколко важни въпроса, които са важни за законотворческите функции на нашия парламент. Много е важно да се посочи, че съгласието за засилено сътрудничество по всяка вероятност ще доведе до разширяването на вътрешния пазар чрез инструменти, които всъщност би трябвало да се използват само като последен изход. И има опасност това да се превърне в нещо обичайно за останалите сектори на вътрешния пазар. Във връзка с други въпроси парламентът ще трябва да бъде изслушан и то изчерпателно. Благодаря на колегата Балтасаре. Две минути от името на социалистите и демократите. Колегата Робкай. Господин председател, уважаеми колеги, аргументацията на докладчика беше много основателна и правилна. Нямам какво да добавя към нея. Моята политическа група ще се съгласи с засиленото сътрудничество и ще гласува за. Във всички политически групи има някои отклоняващи се позиции. Това е напълно нормално. Но това, което каза докладчикът, което каза председателството и господин комисарят, показва, че вече е време. Нямаме време за губене. Някои твърдят, че действаме през глава, без да обсъждаме достатъчно, но не е така. Аргументът е грешен, както има и други грешни аргументи. Не се говори за езиковия режим едва от последното предложение на комисията от миналата година. За този режим се говори още от десетина години. Нищо ново. Ако се обърнем назад и погледнем как през последните месеци бяха обсъждани различни модели, бих казал, че дискусиите бяха достатъчни. Сега вече трябва да развържем възела. Другият аргумент е, че сме разрушавали вътрешния пазар. Ами, че ние нямаме вътрешен пазар в областта на патентите. Какво да разрушим? Отдавна сме наясно, че за да бъде завършен вътрешният пазар, той се нуждае от единен патент. Това няма да го разруши. По-лошо ще бъде, ако се запази сегашното статукво. И третият аргумент, който се използва съзнателно, е, че парламентът чрез съгласието си за засилено сътрудничество ще доброволно да се откаже от правата си. Нищо подобно. Погледнете Лисабонския договор, погледнете правилника за дейността на парламента. Нито едно от правата си няма да загубим, ако подкрепим засиленото сътрудничество. Щом то започне, запазваме всичките си права. Консултативната ни роля остава по отношение на езиковия режим, но съвместното взимане на решение и съгласието си остават наши права по останалите въпроси. Благодаря на колегата Рапка и две минути от името на АЛДЕ, госпожа Макстрем. Благодаря, господин председателю. Ще започна с изразяване на благодарност към господин Лене за прекрасната му работа по темата, както и на благодарност към комисаря Бърние, който ефикасно и успешно се занимава с този въпрос. Както чухме, вече десетилетия, може би повече, е, е предмет на разисквания тази тема и е вярно, че за решение съветът трябва да постигне единодушие, което не бе постигнато. Затова държавите членки решиха да започнат разширено сътрудничество. Всички държави членки са добре дошли в този механизъм, когато пожелаят да се присъединят към него. Въпросът, на който трябва да се спрем днес, е дали Европейският парламент трябва да даде съгласието си на искането на съвета за разширено е, сътрудничество. Моето виждане и виждането на групата на либералите е, че Европейският парламент трябва да изрази съгласие с приемането на такова решение, съобразно препоръките на господин Лене. Осигуряването на защита за изобретение или научно откритие е от, от извънредно голямо значение за а, стимулиране на творчеството и неговото оползотворяване, което пък ще доведе до растеж и създаване на работни места. В момента е трудно а, за един изобретател или малко предприятие да получи патентна защита в целия Европейски съюз. Това е а, много а, скъпо. А, един американски патент за целите Съединени щати а, струва 1800 евро, докато в Европа защита на целия континент би струвала 20 000 евро, което е около 11 пъти повече. Големите предприятия винаги ще успяват да защитят изобретенията си, независимо от това как е структурирана системата. Всъщност, отделните лично работещи изобретатели плащат в момента за недостатъците на тази система. И ние не съумяваме а, да а, впрегнем техния потенциал а, в а, постигането на растеж, от който така се нуждаем във времената на криза. Благодаря. Две минути от името на Зелените, колегата Лихтенбергер. Благодаря. Уважаеми колеги, европейският патент по всяка вероятност ще внесе в някои сектори на науката и економиката подобрение. Макар, че според мен надеждите за сега са малко прекалени. Трябва да гледаме реално на нещата. Но това, което искам да кажа е, че съм против засиленото сътрудничество. Наскоро помните засиленото сътрудничество във връзка с разводите. Непосредствено след това на масата е поставена следващата тема за засилено сътрудничество. Ако дадем своето съгласие за това, ще предизвикаме все повече инициативи за засилено сътрудничество, просто защото процедурата за постигане на единодушие в съвета е прекалено мъчителна. На времето, когато правихме конвента, дами и господа, не това имахме предвид, когато обсъждахме засиленото сътрудничество. Доброто управление, за което говорим толкова много, има един много важен елемент – прозрачност и яснота. Прозрачността и яснотата се постигат чрез различни форми и в различни области, но засиленото сътрудничество в никакъв случай не ги поощрява. Това, мисля, според мен е голям проблем проблем за бъдещето. Не бива по най-различни теми да има групи държави, които се споразумяват за някаква тема и поради това да се прибягва до засиленото сътрудничество. Мислех, че този път ще бъде по-различно от това, което беше през последните години. Мислех, че има възможност за постигане на споразумение, стига да се преговаря малко по-старателно. Смятам, че засиленото сътрудничество в областта на патентите е грешният път и за това няма да подкрепя тази уредба. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Една минута от името на Европа на консерваторите и реформаторите. От в Европа. Благодаря. Вече няколко години в Европа тече един дебат за въвеждането за, на единната патентна защита. И економисти, и предприемачи казват, че въвеждането на тази защита ще доведе до намаляване на разходите на предприятията за патенти на територията на Европейския съюз. Това е изключително важно за малките и средни предприятия. тази посока са и предложенията и препоръките на Европейската комисия. Трябва обаче да се съсредоточим върху някои по-спорни моменти в тази дискусия. Днес бе споменато тук в залата, че преводите на патентите от Европейската патентна служба се извършват само на три езика според мен не трябва да бъде така. Защо само тези три, а не други? Защото това ще даде конкурентно предимство на тези предприемачи, които ползват тези три езика, което е нечестно. Благодаря, господин Зьобро. Сега за една минута от името на СД господин Батън. Благодаря, господин председателю. Европейската комисия се опита да създаде патентен закон в Европейския съюз през юни, но се провали, защото съвета го отхвърли. Той не можа да постигне единодушие по този въпрос. Европейската комисия обаче иска да пробие партината. И това е един пример за това как в Европа се гради империя. Предложенията са ненужни и налагат допълнителни и разходи и административна тежест на фирмите. Кой е за това? 12 държави са за, които включват и Обединеното кралство и не мисля, че е изненадващо, че коалиционното правителство в Обединеното кралство го прави, защото имаше други правителства преди това, които, макар че се правеха, че са против Европейски съюз, всъщност прокарваха своята линия. Ако консервативната партия мислеше да направи патент върху своята лицемерие, с тези пари може да заплати националния дълг, дълг на Великобритания. Следват останалите оратори. Колегата Гало, две минути. Благодаря, господин председателю, господин комисар, драги колеги. От край време човечеството си задава въпроси за живота и смъртта. Разбирам това. От 70-те години обаче до днес Европейският съюз не съумява да преодолее трудностите за създаване на един общностен патент. Това е разочароващо. Искам най-напред да благодаря за работата и упоритостта на господин Лене на това поприще. Разбирам тежненията на нашите испански и италиански колеги. Аз и слушах техните доводи. Напълно ги разбирам. Но днес не става дума да решим въпрос, свързан с употребата на езици. Проектът на Европейската комисия от 1 юли 2010 година почива върху езиковия режим на Европейското патентно ведомство, доказал своята ефективност. Но пак казвам, езиковият въпрос не стои на дневен ред Днес става дума за това да разрешим на 25-те държави членки, които желаят това, да установят помежду си засилено разширено сътрудничество. Днес трябва да отговорим на исканията на европейските а, предприятия, които плащат 11 пъти повече за своите патенти, отколкото американските предприятия. Днес трябва да докажем, че Европейският парламент е достигнал достатъчна степен на зрялост, за да преодолее дребните свади. Дошло е времето да направим деликатния избор, който ни очаква. Нека без страх да осъществим напредък и да дадем подкрепата си на господин Лене в този дълъг път към единия европейски патент. Благодаря. Ало, фрау Флашикова Бенова нихт. Благодаря, госпожо Гало. Госпожа Флашикова Бенова не е тук колегата Кожушник. Господин председателю, госпожи и господа, господин комисар, в годишното си обращение за състоянието на Съединените щати, е, американският президент Обама поиска да е, се е, окаже повече подкрепа за новаторството. Той каза, че той е спутник за нашето поколение. Следователно говорим за основен елемент за укрепване на конкурентоспособността на Европейския съюз в света. Това ще ни позволи да излезем напред съревнованието с страни като Бразилия и Китай. Ще направи по-конкурентоспособни европейските предприятия. Говоря за едината патентна защита. Жалко е, че някои страни задържат напредъка по този въпрос поради второстепени съображения, като езиковия режим. Много съм разочарован, че някои а, държави членки не желаят да влязат в този механизъм. Нека не задържаме нашия спутник на земята. Благодаря, господин председател. Европейският съюз се крепи на ценности като равенство, солидарност и зачитане на всички езици. Ние споделяме тези принципи. Ние, испанците, разбира се, сме за единен патент за цяла Европа. В това отношение подкрепям доклада на господин Ленен. Става въпрос да подобрим вътрешния си пазар и това е много добре но същевременно по такъв важен въпрос засиленото сътрудничество се предвижда като последен изход. Според мен утреш... засиленото сътрудничество, за което ще гласуваме утре, противоречи на членове 118 и 326 от договора. Освен това, новия договор е важен инструмент, но ние не можем да вървим на различни скорости. Някои страни подкрепят подкрепят засиленото сътрудничество, но те много скоро ще започнат да страдат от неговото въздействие. Председателят, бихте ли говорили малко по-бавно? Имам само две минути. Имаме 850 милиона европейци, които говорят испански. 1850 евро. Pues vamos al inglés. Добре, в такъв случай нека всички минем на английски. Според нас не бива да обминяваме Испания, но въпросът е политически Подозирам, че е така, тъй че трябва да бъдем бдителни, да не паднем жертва на бюрократични маневри, от които ще пострадат много предприятия. Всичко това противоречи на гражданските права противоречи на разпределението на кон... Е, компетентността. Това е битка която едни поведоха, но ние трябва да им се противопоставим. Позволете ми да подчертая, че засиленото сътрудничество противоречи на духа на договора. Благодаря, колега. Колегата Берлингуер, една минут. Non è più tollerabile, signor Presidente. Не бива да търпим повече липсата на европейски патент европейските предприятия търпят загуби от липсата на такъв патент. Те са в неизгодно положение спрямо американските и другите производители. Комисията предлага засилено сътрудничество по отношение на езиковия режим. 25 от 27 държави членки са съгласни с това. Това са съвсем други политически рамкови условия, които дават възможност за политическо развитие при зачитане, включително и на езика на преждеговорившия. Естествено, че желаем да а, защитим и италианския език. Нашето правителство пренебрегва като че ли италианския. Нека не си води битките в областта на патента. Колегата Маси Пидалго. Но nos engañemos. Este procedimiento es un... Хайде да не правим грешки и да се самозалъгваме. Тази процедура е направена така, че Германия и Франция а, да изпреварят Испания – защото нашия език се говори от 700 милиона души по света. Много повече, отколкото е населението на света и дори повече хора, отколкото говорят италиански. Испански и италианският език, езици, извинете, са признати в патентния процес – това означава, че големи фирми като BlackBerry, като Nokia, като Philips, Siemens независимо от опитите да се блокира това в Европейската комисия, се надявам да продължават да насърчават нашия език. Не знам какво ще бъде решението, нито пък знаем какви инструменти ще се използват в крайна сметка. Нека да има засилено сътрудничество, но нека да не се втурваме в това сътрудничество. Нека първо се консолидира основата и да не минаваме или да не приемаме това лошо предложение на съвета. Много се радвам, че мога да говоря испански. Колегата Мелцер за минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Многоязичието е знак за културното и езиковото многообразие на Европейския съюз. Спорът за езиковия режим във връзка с европейския патент се води вече 30 години. Това са 30 години, в които европейските фирми плащат високи цени за преводи, търпят загуби и изпадат в неконкурентоспособност. Нематериалното имущество, като марките и патентите, не може да се изчисли, обаче се приема като гаранция за кредити и се отчита сте при определенето на рейтинги. Така че процедурата за засилено сътрудничество ще допринесе за влизане в сила на новото патентно право, поне в някои държави членки правото, според което преводите стават само на немски, английски и френски. Това ще облегчи много фирми, особено примерно в медицината. Тези три работни езика наистина са езици на голяма част от европейското население. И освен това, което на мен ми е много приятно, разбира се, по този начин се засилва позицията на немския език, който също е много разпространен в Европейския съюз. Председателят, благодаря колега Мелцер. преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа. Благодаря, господин председател. Господин комисар, господин министър, създаването на един нападент на защита в Европа ще засили технологичното и научно развитие на Европейския съюз. Това е изключително важен въпрос. Независимо от това имам известни резерви по отношение на езиковия режим, който сте избрали. Според мен най-доброто решение ще бъде да се ползва само английски но след като разширяваме езиковия режим, трябва да се включи, например, и португалския. Конкуренцията е глобална и от западните езици, след английски и испански, португалски е най-широко разпространен език в света. Благодаря. Филин данк, фра колегин Карвалио, а nächstes Frau Kollegin Herzog. Thank Госпожа Херцог, благодаря, господин председателю новаторството в Европейския съюз трябва винаги да бъде приоритет, но за съжаление ние не го управляваме добре. Много съжалявам да чуя, че Директивата за патентите не е могла да бъде завършена при Белгийското председателство съгласно плановете, но Унгарското председателство, надявам се, ще положи максимални усилия през следващите 6 месеца да постигне съгласие по този механизъм. Единственият невъзобновим ресурс е времето. То никога не се връща. Ние се нуждаем от разширяване, от разрастване, от разрастване на познанието. Затова от основно значение за Европа е патентът с единната европейска директива или по линията на разширеното сътрудничество най-сетне да отлепи от земята може би няма да ползваме унгарския път, език при тези патенти, но това ще бъде малка цена, като се има предвид предимството, което дава единия патент. За колеги Мандос. Следващия колегата Мандерс. Dank u, voorzitter. Eh, ik wil eh, commissaris Barnier eh, bedanken voor... Благодаря, господин председател, Искам да благодаря на комисаря Барния за това, че е, беше е, толкова е, кратък и че спомена за изслушването си. По време на изслушването той по, наистина обеща да се занимае с темата за европейския патент. Благодаря му за това. Благодаря и на господин Лене. Всичко, което трябва да направим сега е да преценим дали да се съгласим с разширеното сътрудничество. Това е първата стъпка, която трябва да бъде предприята. Съжалявам обаче, че се прави разлика между културните измерения на ползването на различните езици и практическото използване на тези езици. Е, защото сега е, се е, предлага една система, опряна върху режим, който се използва 35 години. Тя може да продължи да се ползва и е жалко, че затъваме в такива дискусии за използването на езиците. Може би е добре парламентът да подчертае, че тези държави членки, които сега не се присъединяват към механизма, винаги могат да го направят по-късно. Благодаря, господин Харбър. господин председателю, когато за първи път дойдох в този парламент през 1999 година, Единият патент беше в дневни ред. Работих с господин Ленев по доклада на друга колега. Много се радвам всъщност, че започваме наистина да напредваме по този въпрос. Но не можем всъщност да пренебрегваме значимостта на този въпрос, колеги, за конкурентоспособността на европейската економика. По-настоящем дебатираме по един нов план на госпожа Геген Куин за Съюза за новаторството. Този континент, Европейския съюз като цяло, трябва да бъде по-новаторски настроен, трябва да има повече изобретения. Е, това е абсолютно задължително, за да можем наистина е, да дръпнем напред. И за това ни е необходима точно такава конкурентно способна система. И този един е, патент би бил крачка напред. Надявам се колегите от Испания и Италия да се съгласят. Не можем да изчакваме повече с този проект, защото в глобален план всички се опитват да пробият на пазара на новаторство. Благодаря, колега Харбър и скорошно оздравяване. Колегата Ферейра. Благодаря, господин председателю. Този процес наистина ясно показва новите условия, при които ЕС защитава интересите си в цял свят. Имаме нови условия по Лисабонския договор и механизмът за засиленото сътрудничество е, всъщност е, показва едни въпроси, за които ние ви предупредихме. Да не забравяме, че едината патентна защита и последиците от нея всъщност се използват сега, но след това ще започнат да се дават патенти като привилегия а, само на английски, немски и френски. Португалски е третия по а, използваемост език в света и той ще бъде маргинализиран. Други страни, чието езици са значими, що се отнася до науката и технологиите, също ще останат извън системата. Това е едно нападение срещу многоезичието в Европейския съюз – поради това, че се говори, че трябва да се намалят разходите. Благодаря. От 2000-та година Европейският съюз се опитва да задълбочи сътрудничеството между държавите членки по линия на патентната защита. Но в преговорите съвета бе потвърдено, че някои държави членки е, сериозно възразяват срещу предложения режим на превод на патентите, е, който се опира върху сегашният е, режим на превод в Европейското патентно ведомство. Това е причината съветът да не може да вземе единодушно положително решение. При тази ситуация естествена и логична е реакцията на тези държави членки, които признават необходимостта от сътрудничество и по-добра единна защита на а, е, нашите изобретения. Тези държави се опитват да постигнат такова сътрудничество а, е, в посока към създаване на единна патентна закрила. Надяваме се, че Европейският парламент няма да създаде пречки за подобно сътрудничество между държавите членки, които го желаят. Колегата Шваб. Es ist schon viel gesagt worden. Бяха казани много неща, бяха изложени много сериозни аргументи. Аз ще се огранича следното. Нека да подкрепим призива на колегата Лене и да приемем предложението на комисаря Барние. И тук искам още веднъж да подчертая успешната работа на Белгийското председателство, не само по това досия и по много други. В случая става за процедурно решение, както каза колегата Лене. Никой няма да решава кои езици в Европа, колко души се, от колко души се говорят и кой език е най-хубавия. Не, Искаме да решим един процедурен въпрос за съвета. Колегата от Зелените наистина беше права, че трябва да проучим внимателно въпроса. Но тук не става дума за прищявка на някаква подгрупа в Европейския съвет. Не, все пак става въпрос за 25 от 27 държави членки. И за това, когато подкрепим засиленото сътрудничество, като вземем внимателно това решение, мисля, че можем да затвърдим ролята си като Европейски парламент. Председателят благодаря колегата Герек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 Смятам, Е, патент европейски. Dziękuję. Благодаря, колега Герек. Сега колегата Ройтова. Председо, dlouhodobě podporuji jednotný evropský patent. Господин председателю, аз отдавна подкрепям европейския патент. То ще направи е, новаторството по-привлекателно, и предприятията, които разчитат на ноу-хау, ще могат да го оползотворяват по-добре, както и да се борят по-добре с имитираните продукти. Това е много голяма трудност. За съжаление, след 10 години в съвета бе постигнат то само съгласие за засилено сътрудничество. Наистина се радвам, че Чешката република преосмисли позицията си. Зная, че е деликатно да се говори за засилено сътрудничество, особено като се има предвид проблемът с езиците. Това е наистина проблем за големите държави, но в крайна сметка единната закрила ще ползва всички е, изобретатели в Европейския съюз, без значение къде се намират те. Това е важно е, в съревнованието ни с Съединените щати. И за това се надявам, че е, в съвета ще се стигне до още по-ефективно решение. Много важно е да съществува и Европейски патентен съд. Нека не забравяме и това. Благодаря, госпожа Ханслик. Последна е, спонтанните изказвания. Благодаря, господин председателю. Госпожа и господа, много бе казано дне, днес за това, че Европа и нашите предприятия се нуждаят от е, патентите. Аз се присъединявам към тези доводи. Без патентна закрила предприятията не могат да се конкурират е, с много по-динамичните, новаторски компании от нововъзникващите, така наречени економики. Не бива да забравяме обаче, че разширеното сътрудничество по отношение патентната закрила не е най-доброто решение от гледна точка на единния пазар. Като привърженик на силен, добре функциониращ единен пазар, аз съм за премахването на препятствията от този пазар, а не за създаването на такива препятствия. Затова е, нека всички държави членки е, се постараят успеят да намерят решения, ползващи цяла Европа. Имам предвид тук режим на превод, който да не дискриминира хората, не говорещи или не знаещи английски, френски или немски. Най-добре е да се ползва един език. Благодаря, колега Ханслик. С това спонтанните изказвания завършиха. Давам думата на комисаря Бърние. Мерси, президент. Благодаря, господин председателю. Госпожо Ханслик, вземам повод от последното ви предложение, за да припомня а, същината на въпроса, по който много работихме. А, както бе казано, работихме и при Белгийското председателство, от няколко седмици работим и с Унгарското председателство. Ако едно предприятие, българско, словашко, латвийско, португалско иска да подаде заявление е, за патент на собствения си език, може да го направи с предложението, което разискваме. И разходът за превода ще бъде възстановен. В случай на спор, предприятието ще получи а, превод адхок на собствения си език. Ако преди получаването на а, този а, превод а, а, предприятието не успее да разбере а, е, патента, който му е издаден заради това, че е издаден на друг език, то ще бъде третирано като добросъвестен ползовател или притежател. И сега искам да се спра на предложението, което е на масата или което ще бъде по-скоро поставено на масата. Предлагаме предприятие, което иска да заяви защита, да може да направи това на собствения си език, да напише заявлението на собствения си език. А, патентът ще бъде издаден на един от трите езика, предвидени от конвенцията от Мюнхен. Тя съществува от доста време, там се предвиждат три езика и ще бъде използван един от тях английски, френски или немски, за да се даде правна закрила за цялата територия на Европейския съюз автоматично. С председателството на Белгия добра, добавихме едно предложение, освен един от тези три езика за правна закрила, за превод адхок да бъдат използвани още два езика. Това няма да има правна стойност, но ще има много голямо значение за съобщаване на съдържанието на патента. Значи, английския, латвийския, холандския, ще могат да бъдат използвани. И тогава преводът ще бъде а, също безплатен. Значи, за правната закрила е един от трите езика, плюс за информация и комуникация още два езика. Още веднъж повтарям, че за никое европейско предприятие няма да има дискриминация, включително за предприятията, които с в държава членка, не участваща в механизма на засиленото сътрудничество. Значи, ако едно испанско предприятие а, получи а, патент, по този механизъм. Въпреки, че Испания не участва в механизма, предприятието ще се ползва от защитата, съпровождаща патента. Аз много сериозно работих, госпожи и господа евродепутати, без никакви идеологически съображения. Въпреки всички препятствия, против тях, с желание за напредък и за това ми се струва, че ви правим предложение, което е политически приемливо о, за 27-те държави членки и което е необходимо за всички предприятия на Европейския съюз. Госпожа Херцог много добре е, каза, както и председателят на Комисията за вътрешния пазар, е, господин Харбър, че ние трябва да стимулираме, да възнаградим, да защитим творчеството и новаторството. Това е сфера, в която Европа все още има предимства. Нека да помним тези предимства, нека ги защитаваме. Това е важно за многото малки и средни предприятия, които поради липсата на единен европейски патент нямат капацитет да защитят своите изобретения. Госпожа Ройтова каза преди малко за имитираните стоки. Ако не защити едно предприятие а, е, своето изобретение, защото няма пари да го направи за целия Европейски съюз, то го прави за две или три държави. Получава защита в две или три държави и в останалите а, е, неговия продукт във вътрешния пазар а, е, се подлага на имитация. Произвеждат се ментета. Това има голямо значение. То създава големи опасности. Мисля си, например, за имитирането на медикаменти. Това е изключително тежък проблем. За това ние е, без никакви идеологически съображения сме работили много сериозно, с единственото желание да постигнем напредък. И мисля, че предложението ни е приемливо. Искам е, да. Е, е, отговоря на бележките на госпожа Лихтенбергер, както и на някои други колеги, които изслушах с голямо внимание. Е, днес 25 от 27-те държави членки е, са се съгласили за този механизъм на разширено сътрудничество. Казва се, че това ще доведе до фрагментиране на вътрешния пазар. Смятам, че няма такава опасност, защото ситуацията е извънредна. Просто единният пазар изисква единодушие в този случай. Във всички други случаи на нормативни актове за вътрешния пазар се, изиква, се изисква квалифицирано мнозинство, докато в този случай се изисква единодушие. Поради това на мен ми се струва, че няма риск от фрагментиране. Знаете, че Европейската комисия много внимателно следи за това да няма фрагментиране на пазара. Искам да благодаря на всичките комисии, включително и на правната. Благодаря на, за вашата подкрепа, която бихте оказали на това обективно предложение за механизъм на разширено сътрудничество. Благодаря, господин Бърния. Сега госпожа Георги от името на съвет. Благодаря, господин Beszéltem már egy olyan nyelven, amelyik az európai szabadalom nyelve, és két olyan... Е, на... По време на първото си изказване използвах един от езиците, който ще се използва а, е, по време на патентните процедури. След това засегнах други два езика, които не са част от а, е, патентните процедури. Сега ще използвам родния си език, който също не е. Той се говори само от 15 милиона души по света. 10 милиона от тях живеят в Унгария говоря най-вече на колегите от Испания и Италия в този случай. Много ви моля, повярвайте ми, наистина ние държим да има равно поставеност на всички езици и на многоязичието. Искам да отворя една скоба. Представлявам една държава членка, а, извинете, представлявах една държава членка, сега вече не. От 6 седмици вече не я представлявам, защото бях евродепутат преди да поеме председателството. унгарското правителство промени своето становище през последните месеци, защото то в началото също имаше различна позиция. решението, което взехме, не беше лесно. какъв беше обратният момент за унгарското председателство? Извинете, правителство. сериозни преговори проведахме с представители на търговски дружества, на малки и средни предприятия и те съвсем ясно ни заявиха, че искат да променим позицията си е, да не отхвърляме европейската патентна защита, защото по този начин малките и средни предприятия в Унгария ще получат подкрепа. Те ще станат част от европейския патент и ще могат наистина да осъществят големи економии, като използват един функционален езиков режим távolról sem ideális. Имаме 25 държави членки, които се, се споразумяват. Това е част от идеала. Ни искаме да им единен, силен европейски пазар. Винаги сме вярвали, че това ще подкрепи ръста в Европа. И голяма част от колегите го споменаха, особено след кризата, която преживяхме. Имаме нужда от растеж и трябва да защитим единния европейски пазар. Един от основните жалони всъщност на този пазар е европейския патент. Както подчерта и господин Бърние, и италианските и испанските компании ще извлекат полза от един такъв патент, ако той стане факт в бъдеще. Е, искам да кажа само още две неща. Някой попита защо е това бързане, защо искаме така да засилим нещата. Предложението излезе само през юни, се каза. Уважаеми депутати, ви отговорихте на този въпрос. Някой от вас каза, че се дебатира 10 години езиковия режим. Така че за какво бързане става дума? 10 години. Другия въпрос. Всичко възможно ли сме направили, което сме способни, за да постигнем едно решение, което да е приемливо за всяка една държава членка? Смятам, че Белгийското председателство направи всичко възможно. Наистина всичко възможно. Нека да видим предложенията, които бяха направени, за да се направят поправки, всичко да е приемливо за държавите членки. Та независимо от всички усилия, през декември 12 държави членки поискаха засилено сътрудничество. Както вече заявихме, сега те станаха 25 от 12. Така че Председателството нямаше какво друго да направи. То чисто и просто трябваше да избере тази процедура за засилено сътрудничество. Затова ви моля да подкрепите е, тази процедура посредством гласуването. Помислете за един европейски пазар. Наистина трябва да бъде укрепен този пазар. Имаше различни проучвания, които посочват, че една от е, бариерите за по-нататъчното развитие на този пазар е точно липсата на такъв патент. Това е много вярно, особено за малките и средни предприятия. За тях е много по-лесно да работят като изобретатели, като новатори, ще работят още по-добре при такъв един патент. Благодаря и накрая докладчикът господин Лене. Уважаеми колеги, накрая имам три бележки. Комисарят Бърние подчерта, че процедурата за засилено сътрудничество е създадено именно за преодоляване на липсата на единодушите. Знаете, че единодушието е абсолютното изключение в Европейския съюз. Точно за това е процедурата за засилено сътрудничество. Но днес говорим само за процедурата, не говорим по същество за броя на езиците и значението им. Разбира се, че с господа Паласио на времето обсъждахме, че един език е още по-удобен от използването на три. Европейската патентна служба работи на три езика, имайте предвид промяната на режима на работата ще трябва, ще породи промяна на статута на а, патентната служба. Обаче а, тук трябва да има единодушие на всички държави. Това вече не са само членки на Европейския съюз, а и Малта, и Швейцария и така нататък. Тоест не 27, а 39 държави членки ще трябва да постигнат споразумение. Тоест, никъде няма да му излезе края, ако започнем по този път. И трите правни служби, впрочем, изрично потвърждават възможността за преминаване към процедура на засилено сътрудничество. А сега за езиковия спор. Практиците изобщо не разбират за какво се караме тук защото практиците, тези, които подават заявления за патенти и ги одобряват, не се занимават с този въпрос. И накрая темата за дискриминацията, ако съм разбрал правилно, аз съм сигурен, че съм разбрал правилно, новият е- европейски патент е открит за всички предприятия, всички изобретатели и тези, които не са членки на страни, не са от страните, които участват в засиленото сътрудничество. За държавите, които не участват в засиленото сътрудничество, също а, няма недостатъци, защото ако искаме да обявим патент в тези страни, то ние ще бъдем задължени да го преведем на техните езици. И последно, никой, е, на никого не се пречи да превежда всички патенти на всичките 23 езика. Т.е. когато се подава заявление за патент и се смята, че е толкова важен този патент, че трябва да се преведе на 23 езика, нека да стане това, но не в ущърп на заявителя, а тук въжи максимата, който поръчва музиката, той я плаща, т.е. държавата, която държи на използването на собствения си език, ако го смята за толкова важен, че да се използва за всеки патент в Европа. Никой не пречи на тези държави. Нека си превеждат, нека си плащат за превода. Това бяха последните ми бележки, просто за да сведа дискусията до същината. Благодаря. Благодаря, колега. С това дискусията приключва. Гласуването ще бъде утре следващия доклад от дневния ред. Е доклада на Иво Белет, радиоактивно замърсяване.